Good morning, everyone. Good morning. Добро утро на всички всички. Добро утро на колегите, които са тук в Брюксел. Добро утро на всички колеги, които са другаде в Европа, пред своите компютри. Искам да ви приветствам на първото ни заседание. Искам да започна веднага с първата точка от дневния ред. Одобряване на дневния ред. Ако няма възражение, предлагам да приемем дневния ред. Преминаваме към втора точка – това е одобрение на протокола от заседанието ни през септември. Ако нямате бележки до края на заседанието, то тогава протоколът ще се смята за прият. Точка 3. И сега тук трябва да направя някои съобщения. Първо, решението на координаторите, както винаги в съответствие с правилника на парламента, решенията взети на от координаторите се обявяват на заседанието на комисията. Ако те не срещнат възражения, те са одобрени. В случай на възражения те ще бъдат подложени на гласуване и ще подлежат на обичайните правила за гласуване. Получих писменно съобщение от групата Идентичност и демокрация, че те възразяват срещу следните решения. Първо решение да се назначи докладчик от социалистите за становището за освобождаване на отговорност от отговорност на Европейската комисия, както и срещу възлагат на социалисти демократите на становището за освобождаване от отговорност на СВД. За това тези решения ще бъдат подложени на гласуване. Ще помоля господин Мариани да каже дали иска по-късно да вземе думата. Ако да, ще му дам думата за две минути. Ако той е тук, сега ще му дам думата. Тук ли е той? But it's not the case. Доколкото разбирам, не. Има ли други, които биха искали да се изкажат на този етап? Не. Добре. Дали някой от координаторите иска да се изкаже? Не. Добре. Преминаваме към четвърта точка. Моите обичайни съобщения. Както обикновено, заседанието се излъчва по интернет и имаме превод от и на 12 езика, сред които е и български. Също така от 11.45 ще имаме превод на руски за съответната точка дневния ред и след обед също ще имаме и превод от и на китайски. Моля, имайте предвид, че ще бъдат превеждани само у нези включвания от разстояние, при които има изображение следващото съобщение във връзка с преустановяване на статуса на лауреата на наградата Сахаров. Имаше предложение да бъде преустановен статута на, на лауреата на наградата Сахаров на госпожа Ансан Сучи. Решението да се Приостанови статуса на лауреат на госпожа Аун Сан Сучи. Тя няма да участва в дейностите на общността на лауреатите на наградата Сахаров. Колеги, днес ще гласуваме по проекто доклада е за препоръката към съвета, комисията и Върховния представител на Съюза за външните отношения във връзка с Беларуса. Проекто доклада за изпълнението на споразумението за асоцииране с Република Молдова, новата стратегия Европейски съюз Африка, проекто доклада за препоръките към съвета и Върховния представител на Съюза за външната политика във връзка с изпълнението управлението на постоянното структурирано сътрудничество и също така одобрение на доклада по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2021 всички раздели. И преди да преминем към процедурните подробности за гласуване, искам да дам думата на Градус Тодоракос, който е проектодокладчик за доклада за споразумение с Република Молдова. Имате думата за две минути. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Съвсем накратко. Две неща. Първо, много благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Много добре работихме според мен и поред мен резултатът е един балансиран текст. Искам също така да кажа, че компромисите включват становището от Инта и отразихме в максимална степен на това мнение в нашия доклад. Сега по самия доклад искам да кажа, че докладът признава, че е изключително важно да се сключи това споразумение, както и споразумение свободна търговия. Това ще спомогне страната по пътя на демократизацията, в трудния път към демокрация. Втората важна точка е, че Европейския съюз продължава да подкрепя и финансово, и от бюджетна гледна точка, и това, което е много важно също, предоставя значителна помощ и показва солидарност по време на кризата с COVID. Третият момент, който искам да подчертая в доклад е, това, че докладът се предлага едва две седмици преди президентските избори в началото на ноември. Така че виждаме, че обстановката в страната става дори още по-напрегната и смятаме, е, че този доклад е своевременен, тъй като допринася за политическия дебат, неизбежен в този период. И в светлината на предстоящите избори има два важни момента в доклада. Първо, че е необходимо да има наблюдение за провеждането на изборите. Ще има редовна мисия на службата за демократични институции, човешки права на ОИСР. Също така важно е да се гарантира независимостта на избирателните комисии. И също така не трябва да се допускат такива явления, като заплахи отправени към журналисти и представители на гражданското общество. Освен това, докладът описва важните елементи на реформата, свързани и с поразумението за асоцииране, независимост на съдебната система, реформа на съдебната система. Това е изключително важен аспект, както и борбата срещу корупцията, независимостта на Конституционния съд и много други. И последно по място, но не е по значение – част от големи економически пакет, свързан с споразумението за свободна търговия, е енергийната ефективност и има редица важни моменти, изтъкнати в доклада. Ще спра до тук. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Тодораки. Думата сега ще дам на докладчика за препоръки относно взаимоотношенията с Беларус. Петрес, имате думата за две минути. Да, благодаря много, Дейвид. Колеги, най-напред искам да отбележа, че а, този доклад а, а, излиза много своевременно. Всички сме запознати много добре с събитията, които се случват в Беларус, така че докладът е действително много свое, своевременен. 45 дни вече траят протестите. Това е уникална ситуация. 18 000 човека са били задържани, повече от 500 са били дори измъчвани, така че Беларус действително трябва да бъде в центъра на нашия дневен ред. Ние смятаме, че събитията в Беларус са свързани помежду си политиката, економиката и геополитическите въпроси като цяло. Затова смятам, че нашия доклад е много важен. Много важен е по отношение на външната политика на ЕС. Нашата, тази европейска политика би следвало да се базира на три оси – солидарност, санкции и подкрепа. Тези три оси би следвало а, да бъдат своевременно реализирани. И то изцяло. Господин председател, с нашите препоръки ние се обръщаме към съвета, към държавите членки, европейските институции също да направят нещо и то без забава. Не бива да чакаме повече защото Беларус може да се превърне в заложник и за други въпроси, това, което чуваме като предложения от някои държави членки, например, да се наложи вето по определени въпроси и така нататък. Затова ние призоваваме към един цялостен подход към нашите взаимоотношения с Беларус и искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Ние работихме в един чудесен екип и създадохме качествен добър текст и се гордеем гордея, че ви го представям днес. Благодаря, разбира се, и на секретарията на комисията, която наистина чудесно ни подкрепеше през цялото време. Много ви благодарим. Благодаря, Петрас. Благодаря за чудесната свършена работа от вас. Сега ще ви обясня процедурите за гласуване. Миналия петък вие получихте бюлетини Извинете, някой? Искате да кажете нещо? А, да, да, извинявайте, господин председател. Искам само да отбележа, че а, нещо по въпроса за, за Песко а, ще бъде разгледан от а, ГУЕ и ще бъде изпратен на секретарията. Просто пропуснах да ви го кажа тази сутрин. Да, благодаря ви, очаквах а, а, да ме информирате. Толкова ясно. Така, как ще се гласува сега дистанционно? Виждам, че няколко колеги вече са се свързали дистанционно. Кой от вас желая да се изкаже? Предполагам, че може би искате да се изкажете по следващията точка от дневния ред. Някой желая ли от вас сега да се изкаже, преди да започнем процедурата по гласуване? Обръщам се към господин Йорданов. Господин Йорданов, ако обичате, включете си микрофона. Okay. He's not able to take the floor, then... Но нямате възможност е, да се изкажете. Господин Гьоренс, Предполагам, по-късно искате да се изкажете, не сега. Мистер Горенс, Господин Георан, ако обичате, натиснете си бутона за микрофон, с микрофона. Е, може би vais m'exprimer Исках да се изкажа при бюджета, по МФР. Изчакайте, ако обичате, след малко ще ви дам думата. Ана Фотига Добро утро, господин председател, добро утро, колеги. Ще се изкажа в качеството си на докладчик по относно становището за стратегията с ЕС и Африка. Сега дали е възможно? Well, it depends. Uh, Please take the floor. Um, we're about to enter the vote. Ние всъщност искахме да гласуваме, но ако желаете да кажете нещо, разбира се. Съвсем накратко благодаря ви. Искам да благодаря най-напред на всички докладчици в Цянка за чудесната им работа и специално да благодаря на секретарията и господин Маракютан, защото наистина те ни подкрепяха невероятно през цялото време. И съвместно с докладчиците в сянка с заместниците ние успяхме да изработим един много добър текст на становището. И се надявам той да бъде гласуван. Благодаря ви. Председателят, благодаря на Ана Фатига. Благодаря ви за свършената работа. Има ли други колеги, които сега искат да се изкажат? Няма. В такъв случай продължаваме. И сега вече ще обясня процедурите за дистанционно гласуване. Миналия петък получихте два бюлетина, две бюлетини за двата доклада и съгласно 2014 правило от вътрешния ред, координаторите и решението на координаторите на АФЕТ, взето на 10 септември, вие имате право да гласувате с тези две бюлетини и да ги попълните. Предвидени са две, два тура на гласуване. Първата започва от 9.30 до 11. Разби, имайте предвид, че паралелно ще тече и заседание на комисията можете да изпратите своите бюлетини относно измененията а, а, по докладите. Това е съгласно процедурния правилник от 2014 година. И, решението на координаторите взето на 10 а, септември. Можете да сканирате или да снимате бюлетината попълнена от вас и да я изпратите по официалната имейл почта, знаете, която завършва с europarl.com и така нататък и съответно в 11 часа приключва първия тур на гласуване. Когато започне гласуването, вие ще получите съобщение, че можете да гласувате. След като приключи гласуването в 11 часа, няма да бъдат прияти вече никакви бюлетини. В 2.15 започва, ще има обмен на мнения с, по относно ситуацията в Беларус, като ще бъдат поканени някои представители от беларуската опозиция. В 3 без 15 започва следващото гласуване. И в 5 часа ще приключи гласуването. Окончателното гласуване ще бъде тогава. Ние ще получите имейл, когато, който ще ви информира, че гласуването е открито. И утре сутринта може да изпратите своите бюлетини относно окончателното гласуване. И сега а, искам да проверя кворума за да протече заседанието, ние имаме нужда от 18 присъстващи. Ако искате да се изкажете, разбира се, то вие може да натиснете бутона за изказване. Сега проверяваме. Моля ви, сега, за да проверим кворума, вдигнете ръка и съответно натиснете бутона с ръката. И секретарията ще приброи присъстващите. Проверихме кворума, то е на лице и можем да гласуваме. Гласуването започва сега. Моля ви, останете свързани дистанционно. Имайте предвид, че до 11 часа разполагате с време, за да изпратите своята бюлетина. Гласуването е открито по 5, 6, 7, 8 и 9 точка от дневния ред. Сега преминаваме към десета точка. Умяна на виждания относно резултатите от специалния съвет, Европейски съвет, проведен на 17 до 21 юли, относно многодишната финансова рамка за 2021-2027 година. Мисля, че се изказвам от името на всички ви, че а, всички сме много-много доволни, че в крайна сметка се постигна решение на Европейския съвет относно МФР. Също време, но не само аз, но и други членове тук в комисията сме много обезпокоени относно съкрещенията в този бюджет, относно по отношение на външната политика, особено що се отнася за политиката за съседство и така нататък. Това разбира се ще се отрази относно различни теми, като борба с бедността, е, миротворчеството и много други важни теми. И много сме притеснени от тези бюджетни съкрещения. Това ще засегне, разбира се, много инструменти за взаимопомощ и така нататък. На 18 септември приключи мандата за преговорите с конференцията на председателите и парламента. Между впрочем, прие три резолюции по въпроса на 23 юли. Моля ви, придържайте се към хоризонталната стратегия на парламента за по-добро управление на нашата дейност за приемане на различните видове актове, за да можем наистина да подобрим нашата работа. Обръщам се към координаторите на конференцията на председателите, за да разгледат резултатите от специалния европейски съвет, както и, разбира се, представители на Европейската служба за външни действия. Ян Олбрихт от НП и Маргарита Маркес от Социалисти и Демократи – а, отсъстват, за съжаление, тъй като се провежда днес тристранна среща именно по МФР. Точно в, днес. Сега, изказващите се. Разбирам, че Михаил Галер от НП е първият а, оратор и разполагате с 3 минути. Галер, please press the speak button. Галер, ако обичате, натиснете бутона за микрофон. Um, uh, on the благодаря за бюджета. Мога в общи линии да повторя нашата критика, която вече отправихме по отношение на предложението на комисията от 2018 година. Съветът съкрати механизма за съседство развитие с 8,2% и нивата са по-низки в сравнение с периода 2014 и 2020 година. Това за нас не е приемливо и последиците на съвета са такива. Много е важно да не говорим на абстрактно ниво, а да бъдем конкретни а именно какви ще бъдат последиците. Това, което съвета предлага, е отстъпление от това, което, с което разполагаме в момента и Европейския съюз няма да може да постигне ключовите си външнополитически цели и международни ангажименти което е в пряко противоречие с амбицията на ЕСА да бъде глобален лидер и да се постигне засилено геополитическо присъствие на ЕС в взривоопасния свят. Тук имам предвид присъствието ни в Западните Балкани, Африка, източното партньорство. И мисля, че ние по никакъв начин не можем да подкрепим този подход. Има отслабена подкрепа за последиците от пандемията в страните, в които има най-голяма нужда от подкрепа. Също така би се подкопало допълнително доверието в ЕСА като глобален лидер. Европейския съюз ще играе ограничена роля в насърчаването на просперитета и стабилността. Нашата позиция е пределно ясна. Тази тенденция трябва да се преобърне и можем и не можем да не апелираме към другата страна да реагира положително на нашите очаквания. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Галер. Мария Рена има думата. Благодаря, господин председател. Не мога да не се съглася с казаното от господин Галер и да напомня, че заедно с сериозните съкръщения имаме 10 милиарда по-малко. 10 милиарда за фонда следващото поколение бяха отменени. Не само има намаление в МФР, но няма и компенсация с, за фонда следващо поколение. Това, което прави съвета е имаше за цел да компенсира съкръщенията в МФР със следващото поколение, само че това няма да се случи. Това е свързано и с собствените средства. От 2024 година намалението, прието от съвета, ще се засили през 2024 година. Външната политика не е само съкратена с 2021 година, но ще бъде преразгледана драстично и през 2024 година. Наша отговорност като парламент е да гарантираме бюджета с 2021 година но също така и парламентът да може да осъществява външнополитическите си дейности през 2024 година. През 2024 година се предвижда допълнителни съкръщения. Това ще има това ще бъде в пряко противоречие с казаното от госпожа фон дер Лайен. Повече от една трета от нейното изказване беше насочено към глобалния свят и ролята на Европейския съюз в този глобален свят. Ролята на Китай, отношението с съседните страни, отношенията с Африка. Латинска Америка, климата, всичко това беше част от изказването на госпожа фон дер Лайн, а то не може да се осъществи в сегашния бюджетен контекст, предложен от съвета. И затова съм съгласна с Майкъл Галер. Трябва да се противопоставим срещу предло... на предложението на съвета и да се борим за това Европейския съюз да разполага с възможностите да заеме своето място в глобализирания свят. Благодаря. Благодаря за групата Renew Шарл Георенс. Благодаря, господин председател. За да допълня казаното от Мария Арена и колегата Галер, ние сме към края на мандата през 2019 година приехме доклад. Комисията настоява за предложение. Е, което е по-малко екзотично, аз нас прилаг... призовава за... Е, аз е, искам да обърна внимание на това, че съвета приема принципа повече ребати и по-малко национални вноски. Сега, фонда е, за развитие е положително, положителен факт. Е, споделям разочарованието на двамата прежде, говоривши за предложението на съвета. Предвиждат се сериозни съкръщения, повече от 10% в сравнение с позицията на парламента и предложението на комисията. Няколко думи за управлението на механизма. В рамките на нашия доклад за механизма за съседство имаше предложение за премахване на коминологията. Искаме делегирани актове там, където парламента няма право на глас. Става дума за фонда за развитие. Въпросът е отчасти решен, но не съвсем. Сега парламента трябва да бъде поставен на равна основа с съвета. Съветът и комисия съветът няма да може сам да решава какви изпълнителни мерки да предприеме. И накрая един по-актуален въпрос. Радваме се, че има чудесно сътрудничество между, кюмите, между Комисията за бюджет и Комисията АФЕТ. Това сътрудничество продължава от две години За бюджета 2021 година ние направихме предложения, премахнахме резерва, Имаме нужда от резерв, но в предложението, което направихме е от тактически съображения. И също така ние предложихме да се съкрати по ясен географски принцип. С това ще приключа. Благодаря, за че ми дадахте думата. Благодаря, колега Георенс. Раза Юкневичене. Уважаеми колеги, чувате ли ме? Yes. Няма много какво да кажа. Защото на този етап от преговорите А, извинете, но качеството на звука е много лошо. Ще се опитаме да направим каквото можем с превода. И е така неприемливо. да се намалява бюджета той е най-важният инструмент за действията на Съюза, особено що се отнася до източните ни съседи. Също така, това, което беше казано за другите региони е много важно, за това няма да ви отнема много време. Просто искам да кажа, че съм съгласна с колегите, които вече се изказаха. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Благодаря ви, Раза. Желяна Зовко има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, виждаме, че в момента има твърде голямо Удалечаване от това, което предлага парламент и комисията. Комисията предложи 2,9 милиарда, а съветът иска да намали с 5 милиона по-малко от тези 2,9 милиарда, като предложението на парламента е много по-амбициозно дори от това на комисията виждаме, че има много проблеми в държавите бенефициери. Това въжи и за такива явления, като дефицит на демокрация, така и много други. И виждаме, че регионите извън Европейския съюз оставят все повече, остават все повече в ръцете на фактори, които са трети страни. Освен това, важно е не само да се осигурят финансовите средства, но и да се зачита надлежната роля на Европейския парламент, включително и при контрола за разходването на средствата по присъединителния инструмент 3. Трябва да имаме предвид, че остава много малко време за влизане в сила на регламента за предприсъединителен инструмент 3. Той влиза в сила от 1 януари 2021 година. Ние очакваме да получим необходимите отстъпки от съвета в момента, в който се оформи мандата на съвета. Благодаря ви, госпожо Зовко. Има още три оратори, които искат да се изкажат. Райнат Бютикофа. Първо, господин Иртасон. Благодаря. Само искам да се присъединя към онези, които отправиха сериозни критики към урязванията, особено що се отнася до урязването на бюджета на инструмента за подпомагане на дейностите по утвържаване на демокрацията, съседството, развитието и международното сътрудничество. Това е което се предлага е с 10% по-ниско от това, което предложи комисията и с 40% по-ниско от това, което предложи парламент. И това е позицията на съвета. И освен всичко друго, както каза тук е колегата, че не се очаква и никакво допълване с, с някакви средства в бъдеще, което е също изключително отрицателно. Смятам, че това е абсолютно несъвместимо с геополитическите амбиции, заявени от Европейската комисия. И средствата са необходими също и за нашите държави партньори, които се борят с пандемията и за това урязването на бюджета ще бъде много отрицателно. Това, което каза госпожа Рена, също така е много важно. Все още нямам споразумение по собствените приходоисточници на Съюза. Това трябва наистина да помислим и за това, което ще се случи до 2024 година и след това. Така че единственото, според мен, което можем да направим като комисия по външни отношения, е да формираме преговорен екип за да можем да проведем преговори за това инструмента за съветство, съседство, извинете, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество да бъде укрепено още повече. Благодаря, Ернест. Сега Мано дистанционно включване.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 Thank you, Reinhard Butikofer. I see that И виждам сега, че господин Пинеда е на линия. Дали да не опитаме отново? Господин Пинеда, ако може да ме чуете, но съжаление ние не можем да ви чуем, нямаме връзка с вас. Не виждам други колеги да се изкажат. Затова искам да приветствам на нашето заседание Катерина Матанова, заместник генерален директор в комисията и Феликс Фернандес Шо, който е директор за международно сътрудничество в Генерална дирекция Сътрудничество за развитие. Също така Мигеле Херхетабона, който е е ръководител на отдела за координация в Европейската служба за външна дейност. Остават ни 10 минути, затова мога да бъда, по, бъда по-щедър с времето. Бих искал да ви предложа думата на всички ви, кой иска да се изкаже. Първи, предполагам, че дамите е първо. Госпожа Матан, господин Шо и следващия оратор. Заповядайте, Катерина. Благодаря много, господин председател. Надявам се, че е позволено да говоря без маска. Благодаря ви, че дадохте възможност на комисията да представи своята позиция. Приветстваме споразумението, постигнато на Европейския съвет, защото ще можем своевременно да приемем инструментите и да започнем, надявам се, на време да ги изпълняваме беше потвърдено в заключенията на Европейски съвет, че ще има средства за инструмента за съседство, сътрудничество за развитие, международно сътрудничество, за международно развитие. И също така съветът потвърди споразумението и своето, съгласие, своето съгласие за структурата, така както е предложен от комисията, което ще ни позволи да отговорим на предизвикателствата чух това, което казах депутатите в залата и също така от тези, които се включих от разстояние. Ние също сме изключително разочаровани от големи съкрещения и също така нулеви средства за следващото поколение инструменти, но така или иначе продължаваме да сме убедени, че с достатъчна гъвкавост и начина по който сме структурирали инструментите на Съюза, това ще ни позволи да отговорим на, и да бъдем на висотата на нашите геополитически ангажименти. Много се надяваме, че през 2020 година, до края на годината, ще успеем да постигнем напредък по конкретни законодателни досиета, както знаете, по инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – председателството, германското председателство постигна значителен напредък, така че се надяваме, че ще бъдат финализирани все още на решените въпроси инструментът за гарантирането, целите свързани с миграцията и също така Що се отнася до инструмента за предприсъединителна помощ, тук намаляват на бюджета е по-малко, така че се надяваме, че председателството в скоро време ще преразгледа мандата и ще могат да започнат преговорите. Така че знаем, че европейските граждани гледат към нас и разбира се, знаем, че проблемите, проистичащи от пандемията на COVID, няма да ни попречат своевременно да бъдат прияти всички решения. Благодаря ви, госпожо Мата... Матанова, господин Фернандес Шо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Радвам се, че мога да присъствам тук. Само три неща ще кажа. Първо, разбира се, не сме доволни от това, че действията във външната политика не получиха достатъчно внимание по време на последните обсъждания през юли и ме натъжава това, че внесохме предложението ни през 2018 година и много от хората в тази комисия знаят моята позиция и едва днес разбираме, че бюджетът на инструмента за съседство, сътрудничество, развитие ще получи средства, които обаче не са достатъчни, особено що се отнася до Африка на юг от Сахара. Разбира се, разглеждаме ситуацията с пандемията и това как тя засяга целия свят. Разбира се, очакваме в следващата многогодишна финансова рамка да получи повече внимание външната дейност. Бих искал да ви поздравя и вас лично, господин председател, за прекрасното сътрудничество между двете парламентарни комисии, което ще бъде решаващо значение за позицията на парламента не само при преговорите, но и при изпълнението на следващата МФР. Знам, че в най-скоро време ще започнат окончателните преговори. И последно по място, но по място не по значение, господин Георенц внесе предложение за ново наименование на инструмента за съседство сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. И обаче господин Георенс предложи едно име за този инструмент, което дори по-дълго от сегашно. Така че ще помоля господин Георенс да продължи със своите размисли и да предложи по-кратко име на този инструмент. Много ви благодаря. Благодаря. И накрая господин Савона от Европейската служба за външна дейност. Господин председател, всъщност започвам работа едва едва сега е в Брюксел, след като 13 години съм работил в делегации на Европейската комисия. И много се радвам на това, че започвам сътрудничеството си с вас. Искам да кажа, че чухме много ключови думи. Исторически пакет, ключов пакет. Наистина този пакет е много важен за външната политика политика, както и също така за вътрешното единство, което означава и нашата сила в света. Мисля си, че разбираме, че е достойно съжаление това, че съветът иска да намали предложението на комисията и не се предвижда допълнителни средства за следващото поколение инструменти. И виждаме, че се намаляват като цяло средствата за външен тенс на Съюза. Това, което особено ни безпокои, е много значително намаляване на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие, международно сътрудничество и други инструменти, които е, и това намаляване на бюджета ще попречи на възможността ни да реагираме бързо в случай на извънредни обстоятелства. Виждаме, че съвет в момента обмисля допълнителни средства, които в последствие да се отпускат на различните инструменти, включително инструмент за съседство, сътрудничество за развитие. Също така, знаете, че преди около две години имаше различни очаквания много се надявам, че споразумението ще ни позволи да запазим нивото на амбиции, обаче ще трябва в сегашните условия много ясно да си определим приоритет, за да можем да бъдем глобален фактор, който се ползва с авторитет и доверие. Също така комисията каза, че наистина работи много бързо, с много бързи темпове включително, което и това също така включва и работата по инструмента за съседство и сътрудничество за развитие. Знаем вече кои ще бъдат в екипа за преговори и очакваме също така активно да допринесем за работата на преговорите. При преговорите. Благодаря на представителите на комисията, и външната служба. Колеги, желая ли някой да се изкаже от вас сега? Не виждам в такъв случай. А, искам да благодаря и на всички и искам да изкажа наистина надеждата си, че на следващия тристранни е, преговори ще приключат а, е, е, до края на годината. И това е наистина като, а, както казваме на немски, неделната, неделната проповед, без значение как ще го разбирате, обаче наистина искам да кажа колко много се надявам, защото наистина съм, уморявам се вече да слушам европейските лидери от държавите членки, които говорят като неделни проповедници, обаче забравят също времено какво са казали в неделя, когато а, отиват понеделник на работа. Наистина това така доста ни а, разочарова. Мисля, че всички ние тук в тази комисия а, гледаме а, по този начин към а, тези европейски лидери. И аз обаче отказвам да използвам съкръщението НДИКИ. ако аз имам някаква власт в Европейския съюз, аз ще забраня всички съкръщения в Европейския съюз. Някой има ли по-добра идея как да го наречем този инструмент ендики? Така че наистина, ако излезете с някаква чудесна идея, подкрепям ви незабавно. Чудесно, нека да подкрепим нашите докладчици, да бъдат смели и корежливи по време на триалозите защото всички ние се надяваме да получим наистина добри средства за а, нашата външна политика. Благодаря ви, колеги. Приключваме точка 10. Преминаваме към следващата 11 точка. Външнополитическите последствия от а, кризата с COVID-19. проекта на доклада по собствена инициатива а, ще бъде представена от Хилде Волтманс. Многократно тук в тази комисия сме обсъждали кризата с COVID-19, която се отрази както върху нашата работа, върху геополитическите взаимоотношения, изобщо върху международната политика. Без забава преминаваме към темата. Давам думата на Хилде Ваутманс, за да представи своя доклад, а след това, разбира се, ще имаме възможност за обсъждане на нейните идеи и е, думата ще получат след това докладчиците в Сянка. Хилде, имаш думата. Благодаря, господин е, председател. Шест месеца вече изтекоха от както се намираме в е, тази пандемия. Вирусът все още е следна сред нас. И през тези последни 6 месеца ние видяхме как всъщност пандемията се отрази върху международната сцена и ние тя трябва да се поучим от всичко това случващо се. И за да се справим с геополитическата динамика, която беше <clears throat> засегната от пандемията, то ние трябва да имаме предвид две неща. Първо, да идентифицираме какви са геополитическите тенденции с, с оглед на пандемията и второ, да преценим кои са важните форуми, където ние, Европейският съюз, можем да поемем пионерска водеща роля на международната сцена и да насърчаваме и представяме нашите ценности. И ние знаем, разбира се, как се прави това и даваме предложения в доклада. Първо трябва да идентифицираме кои са слабостите в действащата международна система и кои институции следва да бъдат реформирани. Липсва световно а, а, водачество. И ние също така констатираме това а, факта, че Европейският съюз зависи от трети страни. И а, не на последно място, а, Разбира се, трябва да укрепим а, Европейския съюз а, спрямо фалшивите новини. Ние предлагаме а, преглед на а, световната глобалната стратегия от 2016 година. Освен това, подчертаваме, че Европейският съюз трябва да поеме своята официална функция, за да се редактират а, многостранните световни правила. Ние предлагаме да се отмени право, правилото за гласуване с единство, с единодушие, за да можем да бъдем по-гъвкави в нашата външна политическа дейност. Освен това, апелираме за преглед на нашата европейска стратегия за отбрана и по този начин да обединим усилия за борба с падемия. Между впрочем, ние пред ние смятаме, че бюджета за отбрана в никакъв случай не трябва да се пипа. Не може да бъде съкръщаван. Европейската външна политика трябва да бъде по визима видима, и да се справя много по-добре с дезинформацията, идваща от Китай. Ние предлагаме да се приеме е, глобален режим на санкции. Освен това, Европейският съюз да продължи да се ангажира в е, югоизточното съседство, а също така да се укрепят нашите взаимоотношения с Африка. Освен това да се укрепи нашата работа относно превенция на конфликти, което означава, че е, трябва да бъде бързо прият инструмента за миротворчество. И по един градивен начин ние, това означава, че трябва да взимаме нашите решения и бъдещето на Европа трябва да, инициативата за бъдещето на Европа и конференцията трябва да а, за, бъде насрочена максимално скоро. Колеги, в никакъв случай не бива да подценяваме последствията от тази пандемия, защото а, ние трябва да вземем бързи действия и да създадем Европа, която желаем да изградим. Искам да ви припомня, че до 25 септември на обяд можете да внесете вашите изменения. Благодаря ви. Председателят и аз ви благодаря, Хилде, за представането на доклада ви. Сега думата имат докладчиците в сянка, всеки по две минути. Започваме с Михаел Галя от НП. Благодаря, Хилде, за чудесния доклад. Искам да подчертая, че напълно подкрепям казаното от теб по военните и отбранителните въпроси. Напълно съм съгласен. И когато става въпрос за последствията от COVID-19, мога само да кажа, че явно този вирус, тази пандемия се превърна в катализатор на съществени структурни промени. Ние не бива да се превръщаме в жертва на тази тенденция. Трябва внимателно да анализираме случващото се и съответно да излезем с адекватен отговор. Нуждаем се от различни многостранни решения, както на национално, така и на европейско ниво. Сътрудничеството с щатите, разбира се, е много важно, но за целта се нуждаем от нови формули на това сътрудничество. Тази пандемия, разбира се, е възможност за Русия, Китай и, и Иран да а, разпространяват повече а, своите а, фалшиви новини и дезинформация. И тази тенденция, разбира се, трябва да ни обедини още повече и да бъдем още по-категорични в нашата борба с подобен а, вид а, дезинформация. Разбира се, Европа отговори а, като екипен играч на цялата тази тенденция, което се оказва доста успешно. И това е единствената възможност, обединени именно да бъдем устойчиви на въздействието на трети страни. Аз мисля също, че гласуването с квалифицирано мнозинство е добро решение, когато става въпрос за взимането на важни решения. Приемането на Европейския план за действие за правата на човека за 2021-2024 година смятам, че ще бъде един много добър и гъвкав инструмент, защото темата за човешките права е изключително важна за нас, за целия Европейски съюз. Разбира се, трябва да продължим нашето сътрудничество с ООН и работата в развиващите се страни и да ги подпомагаме именно при изправяне с последствията от COVID-19. Благодаря ви. Председателят, благодаря на Михаил Галер, господин Биетром от Социалисти и демократи. Ако обичате, натиснете бутона за микрофон. Can you hear me? Чувате ли ме? Чуваме ви. Благодаря, Дейвид, за дадената дума. Най-напред искам да поздравя Хилде за чудесно свършената работа и е, предложенията. Що се отнася до нашите ценности и дългосрочните цели, те са свързани, разбира се, с насърчаване на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека, зелената енергия навсякъде по света и не само в Европейския съюз. Това са ценности, които са важни за нас и не бива те да бъдат застрашавани. Що се означава до многостранното сътрудничество, <clears throat> мога да потвърдя, че то е изключително важно с оглед и сега още повече на предизвикателството с тази световна пандемия. Мисля, че няма две мнения по въпроса. Нуждаем се от глобални решения, а също така и а, глуп, спрямо домашното насилие, спрямо насилието срещу жени. Това е световен проблем. И смятам, че ние, като Европейски съюз и парламент, можем да играем водеща роля за намирането на такива глобални решения а, ние разполагаме вече с а, инструменти за защита а, а, на жените, инструменти, които вече са се доказали в различни страни. И по този начин можем да намерим конкретни решения, а също така и по отношение на различните кампании за дезинформация, които наблюдаваме навсякъде по света в тези трудни времена. Освен това бих желал да подчертая, че много режими се възползват от тази пандемия и безкруполно нарушават правата на човека. Те уж ни обещават, че ще направят нещо повече за спазването на правата на човека, а се възползват от пандемията и нищо не правят. Имам предвид страни като Бразилия, Белорус, Знаем, че правозащитниците там се нуждаят а, като никога повече от нашата помощ. И нека да повторя в заключение, че никой никъде по света не бива да бъде забравен и изоставен. Благодаря ви, господин Битрун, казва председателят. От идентичност и демокрация не виждам искане за изказване, с което преминаваме няма искане. Преминаваме към зелените. Господин Бютикофър. Благодаря, господин председател. Най-напред искам и аз да благодаря на госпожа Вотман за доклада, в който има много ценни идеи, които ние подкрепяме. По-конкретно подчертавам глобален механизъм за санкции срещу нарушения на правата на човека – а, но не някога в бъдещето, а сега, по време на германското председателство. Всяка реформа външната политика започва от дома. И ние трябва да създадем условия за активност. А, това не се постига а, с квалифицираното мнозинство. Ние трябва да се борим срещу национализма и авторитаризма, който подкопава върховенството на закона и многостранния подход. Това може да стане само като се обединим с страни, които споделят нашите идеи, например за устойчивост и по-конкретно демокрации в, по света. И накрая аз съм убеден, че ние трябва да съживим трансатлантическото партньорство въз основа на общи ценности и интереси. Благодаря. Благодаря, господин Батикофер. Екаре не са се записали за изказване. Помочаваме към групата на Обединената левица колегата Вилан Уеба. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги. Колегата Жорди, който е наш отговорник по това досие, за съжаление не може да присъства. Преди всичко искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка за първите им коментари и се ангажираме ние с това да работим конструктивно, за да можем да решим този важен проблем. Пандемията разкри всичките ни слаби страни и видяхме, че пандемията засяга всички важни аспекти на нашата политика и тук външната политика не прави изключение. Разбира се, ние се водим от идеализма ни, но също така имаме чисто практически задачи да се борим срещу фалшивите новини, включително и за различни видове псевдолечение. Разбира се, смятаме, че трябва да работим конструктивно, за да намалим вредите, причинени от пандемията и да засилим сътрудничеството и солидарността. Нашата група ще работи, ще внесе някои изменения. Благодаря ви. Благодаря и аз. С това приизчерпахме списъка на докладчите в сянка. Преминаваме към следващия кръг и, и ще дам думата на Андрея Бошчо от ТНП за минута и половина. Моля ви, натиснете копчето. Ще говоря на унгарски. Благодаря ви много. И аз бих искала да благодаря на докладчика за балансирания доклад. И аз съм съгласна с по-голямата част от него, с някои изключения. Аз мятам, че е много важно да кажем ясно, че тази пандемия променя нещата и в новия световен ред е от ключово значение е ролята на Европейския съюз да се укрепи. Ето защо аз мятам, че ние трябва да се обединим и да търсим нови партньори. Обедена съм, че Европейският съюз може да бъде силен само ако са силни държавите членки. За това съм съгласна с това, че ние трябва да станем по-силни, за да можем да проявяваме сила във външната ни политика и да отстояваме интересите ни. Що се отнася до политиката на съседство, източното и южното партньорство има нужда от повече акцент върху тези аспекти и за това ще внеса изменения. Смятам, че тези партньорства са изключително важни. Важно е също така Европейският съюз да може да осигурява навременна и ефективна помощ тогава, когато тя е необходима. Предстоят избори в Украина, Грузия и Молдова. И аз мисля, че на фона на пандемията трябва да следим тези избори, за да сме сигурни, че те са проведени правилно. Тези избори е, ще е, определят до голяма степен взаимоотношенията ни с тези страни. Е, благодаря. Колегата Лопеш, името на Стилистите и демокрациите. Много благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Мисля си, че предложения текст много добре отразява въздействието на пандемията върху глобалната политика, външните отношения и предлага пътна карта за Европейския съюз. Особено е важно, че се изтъква ролята на Европейския съюз, както също така и конкуренция от други глобални фактори, най-вече Китай и САЩ. Искам да кажа две неща. Преди всичко трябва да мислим как да защитим многостранните международни отношения, без да имаме добре работещи международни многостранни организации, основани върху принципа на многостранното сътрудничество. Виждаме, че ОНЕ нямаше възможност да проведе свои заседания, нито общи събрания. И също така видяхме, че и СЗО показа както своите силни страни, но и много слаби страни. Също така видяхме, че Световната търговска организация не успя да отговори на предизвикателствата, за световна търговия. Така че виждаме, че тези международни организации наистина не винаги успяват да реагират, защото многостранният подход означава не само организации, но също така и методи, които са важни методи за работа. Разбира се, разбирам, че текстът е ограничен по обем от правилата, но бих искал да се направи повече за това да се опише какъв ще е нашия подход и да обърнем повече внимание на Латинска Америка и на Африка, особено след пандемията. Нека да не забравяме, че има 8 милиона потвърдени случая в Латинска Америка и сред страните, които са най-засегнати, 5 се намират в Латинска Америка. Виждаме, че що се отнася до западното полукълбо виждаме, че севера става все по-откъснат от юга и виждаме, че Китай укрепва своите взаимоотношения с Латинска Америка. Затова трябва да помислим как можем да работим в тази ситуация, как да предоставим помощ свързана с опазването на здравето на гражданите, най-вече в контекста на многостранните отношения и многостранните организации. От името на Реню Катерин Се. Благодаря, колеги. Благодаря, Хилде, за чудесния и навременен доклад. Аз мисля, че сега, когато COVID промени световния ред, реакцията на Европейския съюз е много важна. Светът е много опасен и доверието в способността на Съединените щати да защитава от слабна. Ето защо има нужда от силен Европейски съюз. Имаме нужда един от друг да работим заедно. И ние... За... В това се състои силата на Европейския съюз. Стратегическия суверенитет на Европа предполага да разполагаме с контрол и върху производството на важни стоки като лекарства и защитни средства. Много европейци се притесняват, че зависимостта ни от други производители може да се използва сигур... имаме нужда от сигурността като важна цел и се надявам, че парламента ще играе важна роля. Стратегическия суверенитет означава също така, че имаме нужда от по-силно лидерство в СЗО. Както спомена и предишният оратор, СЗО има свои проблеми ако ние обаче се оттеглим, какво ще стане? СЗО трябва да се реформира и трябва да прояви лидерство, защото гражданите разчитат на СЗО и, и не е приемливо бюджетът на СЗО да съответства на бюджета на една голяма болница – Необходимо е ние да компенсираме финансирането, което оттегли Съединените щати. Така че нека да изиграем важна роля в укрепване на глобалната здравна инфраструктура. Благодаря, госпожо Каталинце. Следващия оратор е Хана Нойман от името на Зелените. Добро утро, колеги! Най-напред искам да ви да благодаря на госпожа Вотман за доклада, който е много пълен. Обедена съм, че всички политически групи ще отправят предложения за допълването му. Ще се спра на някои аспекти, а именно ситуацията с правата на човека – която се влуши заради кризата COVID. И бяха ограничени толкова много права на събиране, на пътуване, свобода на пресата. Правителствата обос, обосновава тези ограничения с COVID. Някои от тези ограничения от наша гледна точка Съсвъм, да, имат отношение към COVID, като свободата на събиранията. Има обаче ограничаване на други свободи, които нямат пряка връзка с епидемията. В Турция, например, бяха забранени, в кюрдската част бяха забранени онлайн срещи. В момента не ни се разрешава да пътуваме и да посещаваме мисии за наблюдение на изборите. Хубаво е да се направи оценка на всички тези ограничения. Ние трябва да знаем какво се случва в различни части на света. В центъра на външната ни политика трябва да се направи така, че ограниченията да бъдат съразмерни на пандемията но също така, когато пандемията приключи, да бъдат отменени ограниченията. Това е особено важно, защото това е първата глобална пандемия, първата пандем, пандемия, която доведе до толкова ограничение на свободата. Така че подхода ни сега ще определи нормите за бъдеще. И нека Европейския съюз да бъде лидер в защита на правата на човека в условия на пандемия. Ние ще внесем наши изменения. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Нойман, за независимите. Има думата колегата Мартин. Благодаря, ви, господин председател. И аз искам да се присъединя към колегите и да поздравя докладчика за много балансирания, добре подготвен текст. Искам също така да посоча това, което мога да подкрепя За засилването на общата политика в областта на сигурността и отбраната – засилването на геополитическото влияние на Европейския съюз. Големият въпрос за мен как ще го постигнем? Всяко едно предложение, което предлага да се замени гласуван чрез единодушие с гласуване чрез мнозинство във всяка една от институции на Европейския съюз, може да бъде решение, но това може да доведе до недоволство и дистанциране на редица държави членки, което не е, добро, е, не е добре за бъдещето на Съюза. Искам да спра върху идеята, че трябва да се укрепи вътрешно Европейския съюз, за да може той да бъде по-влиятелна сила на международната арена – обаче стои въпрос дали Европейския съюз може да стане геополитически фактор, ако той говори с 27 различни гласа и предлага 27 различни описания на това, което се случва в международен мащаб, за да се укрепи позиция на Европейския съюз във външната политика, трябва да изобретим и да предложим на практика европейска информационна служба, която не само да се бори с фалшивите новини, но ще помогне да се изгради едно единно европейско описание на ситуация, тълкуване на фактите. Благодаря ви, Мартин. Още един колега помоли да се изкаже. Клемян Рушел от групата да Европа. Благодаря, господин председател, каза господин Калиман Гаросали. Много благодаря за този навременен доклад, защото виждаме, че ситуацията не само е сложна, но и трудно предсказуема. Наистина виждаме това, което се предлага в многогодишната финансова рамка и това показва, че ситуацията едва ли ще се промени през следващите 7 години. Не споделям оптимизма на някои колеги. Смятам, че трябва да настояваме да има една по-последователна обща външна политика, както обща политика в областта на сигурността и отбраната, за да може Европейския съюз да излезе по- силен от периода на пандемията и да влезе като един по-силен фактор в периода след пандемията трябва да помислим също така, че това ще има пряко влияние върху добруването на европейските граждани. Ние трябва да мислим за основните ни цели външната политика и за това ни трябва по-силна политика в областта на външните отношения и по-силни инструменти за осъществяването. И благодаря. Благодаря ви. Има ли други желащи да се изкажат? Колеги? В момента, както виждам, няма желащи. Затова бих искал да дам думата на представителите на Европейската служба за външна дейност и комисията. Кой ще започне? Сповядайте, господин Тимонен. Благодаря. Приветстваме проекта доклада. Смятаме, че той много добре отразява последиците от COVID за външната политика. Върховният представител вече подчерта това, че COVID-19 ускорява вече съществуващите тенденции във външните отношения. Но виждаме, че ситуацията е много нестабилна и се променя всяка седмица. Със сигурност важен факт е геополитическото съперничество между САЩ и Китай. Може би това е основното предизвикателство, което ще определи живота на нашето поколение. Освен това, виждаме заплаха за международния ред, изграден върху многостранни отношения. Виждаме риск от протекционизъм и също така политическа дестабилизация, например в Африка и Северна Африка, която е толкова близо до Европейския съюз. Виждаме също така, че има заплаха за демокрацията, човешките права, че има заплаха от нарастване на авторитаризма виждаме, че ще има една ситуация, която ще доведе до печеливши и губещи бъдеще. Ще се спра на някои важни моменти. Първо, предизвикателство за демокрацията в нашите страни. Когато света предприема спешни мерки за да отговори на кризата, има сериозна загриженост, че някои държави ще се възползват от ситуацията, за да урежат човешките права. Второ, неравенството. Това въжи и за здравеопазването, социалната закрила, неравният достъп до образованието, заплахи за околната среда. Наблюдаваме всички тези и други явления. Също така това, за което говори доклада, е глобалното лидерство на Европейския съюз. Ние искаме Европейския съюз в периода след пандемията да продължи да се утвърждава като Европейски съюз, изграден върху солидарност и ценности тук много е важна, например, ролята на срещите върха, посветени на вакцината. Трябва да се води борба срещу дезинформацията за Европейския съюз. Много се радвам, че екипа, екипът Европа вече е реалност. Колегата от комисията със сигурност ще говори повече за това. Виждаме, че сме по-силни, когато сме единни. Трябва да работим повече, за да изградим един общ подход за Европейския съюз. Трябва да обединим нашия капацитет, финансови средства и също така да гарантираме повече видимост на това, за какво се изразходват европейските средства. Необходимо е също така да се покаже солидарност и многостранен подход, а не да оставяме всичко на пазарните сили. Трябва да мислим за многостранния подход, винаги когато можем да го възприемем и трябва да бъдем независими самостоятелни, когато това е абсолютно наложително. Разбира се, европейската външна политика е посветена на това да утвърждава ценностите на Европейския съюз. И накрая ние обсъждахме глобалния инструмент, който вече скоро ще стане факт и този инструмент ще се ще ни помогне да реагираме много по-бързо и по-добре. Благодаря ви. Дали представителя на комисията ще вземе думата? Заповядайте. Господине, да, благодаря ви. Благодаря на докладчика за нейното изложение. Много искаме да не повтаряме това, което вече беше казано, особено от колегата Микеле от Европейската служба за външна дейност. Може би бих добавил две големи групи проблеми. Първо, работата ни с ООН, но също така и групата на 20-те и Световната банка върху възстановяването. Възстановяването ще бъде от решаващо значение. Госпожа фон дер Лайн каза в ОНЕ, когато моите деца пораснат и те ще трябва да плащат цената на това, което платихме за възстановяването и те може би ще ни поздравят за решението, което сме взели, но може би ще ни обвиняват за тези решения. Затова е много важно да възстановим нашата економика, като провеждаме същата политика, каквато сме провеждали до сега, насочена към устойчивото развитие, както каза и госпожа фон в Европейския парламент. Трябва да се възстановим по-добре, по-екологосъобразно. Трябва да извършим и цифровия преход и разбира се, много е важно също така да продължим да действаме по същия начин и на международната арена. Отрешаващо значение е кои видове политика са важни за нас в контекста на възстановяването и вътре в Европа, и по света. Както и колегата от СВД каза, и други казаха, много важно е създаването на екипа Европа. Трябва държавите членки да работят заедно и да настояват върху провеждането на тези видове политика за по-голямо екологизиране, за преодоляване на неравенството също така, защото пандемията, както правилно посочиха много от вас, е, пандемията наистина засили неравенството, разкри много слаби страни, разкри много пропуски и Разбира се, ние работим по демократичен начин И е, разбира се, също така трябва да помислим за цифровия преход, защото много от вас могат да участват тук благодарение на цифровите економики, а тук също има много неравенство и в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря, господин Шо. И сега отново давам думата на Хилда. Дали бихте искали да се изкажете, да отговорите на това, което чухте? Благодаря. Много благодаря. Благодаря на всички за подкрепата и поздравленията, защото аз виждам, че има голямо мнозинство на страната на доклада. Само ще спомена, че се надявам, че ще можем да запазим основната насока на доклада. Ще започна с, с насилието срещу децата в семейството по време на пандемията. Да, разбира се, това е важно, но все пак нека да не забравяме, че ние сме комисия по външни отношения и докладът трябва да се средочи върху външната политика. Да, разбира се, COVID промени света, но не е целта на доклада да обхване всички проблеми. Ние трябва да запазим основната насочност на доклада. Виждам, че много от вас говори за това, че трябва, може би, да привлечем повече внимание към към авторитарните режими, които използват COVID, за да потискат свободите на гражданите, да урязват човешките права наистина можем да кажем нещо повече по това. Затова ви моля всички да, ни, да ми изпратите кратки, конкретни предложения, които да включа в текста. И се надявам, че върховният представител на Европейския съюз по външните отношения ще отчете това, което ще се казва в окончателен доклад. Много ви благодаря, много ви благодаря и на докладчика, и на колегите за интересното обсъждане, разбира се. Виждаме, че COVID води до сериозни последици за света и за нашата външна политика. Разбира се, този доклад е и добра възможност да предложим идеи, които да помогнат на Европейския съюз да излезе успешно от всички тези предизвикателства. На 25 септември 12 часа ще се гласува в комисията, в парламентарната комисия този доклад е ще обсъждат изменените изменения на 26 октомври, ще бъде гласуването. Ще подновим работа в 13.45 с много интересна точка от дневния ред ситуацията в Беларус. Така че ще се видим в 13.45. И също така се надявам да ви видя на демонстрацията в Европейския парламент 12 часа.